темата и да видим с какво трябва да се занимава нашата комисия. Минавам към дневния ред. Първа точка от дневния ред. Приемане на дневния ред. Знаете, Процедурата каква е каква е процедурата за определяне комисарите в Европейската комисия. Все още обаче не е, е направено разпределението в комисията, няма готовност от страна на комисията, така че не можем да приемеме въпросниците. Така че оставаме тази работа на координаторите и ви предлагам да приемеме дневния ред с тази а, с това изменение. Има ли някакви възражения? Няма. В такъв случай минаваме към съобщенията на председателят. инвазивните видове. Имаме малко, малка промяна. През април парламента прие документ а, набързо. Разполагахме наистина с много малко време и службата на юристите лингвисти не разполагаше с достатъчно време преди гласуването в пленарна зала, да не, не разполагаше достатъчно време, за да внесе необходимите поправки. Така че на следващото пленарно заседание ще бъдат обявени поправките, които се налага да бъдат внесени и ако няма възражения, ще бъдат приети. Имате на разположение 21 кабини, 21 езика и който желая може да проследи развитието на нашата, на нашата заседание по интернет. Минаваме към следващата точка. Точка гласуване, общ бюджет 2015, докладчик съм аз. Няма да правя увод, просто смятам, че можем да започнем гласуването на цифрите, частта в която са включени а, цифрите и след това ще гласуваме самото проекто становище. Гласуваме с дигане на ръка, а при необходимост ще проверим по електронен път резултата от гласуването. 6300. Кой е за, против? Въздържали се? Приема се. 63-34 за против Отхвърля се. Добре, нека да проверим. Добре. Приема се. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Извинете ме. Сега. Екаут 6333. А, мом, извинете, но не работи моята, а, моето съоръжение за гласуване. Бихте ли го взели предвид? solo chiedere al collega di... Това, което можем да направим е да помолим да с... някой друг колега да си размените местата, някой, който не гласува. Може би това ще бъде най-лесното, за да разрешим този проблем. Добре. А, още веднъж 6333 на екаут за, против, въздържали се, приема се. екаут 6332 за, против, приема се. Изменение доклад, на докладчика 6301 за против приема се изменение на конечна 6344 за против отхвърля се Изменение на докладчика 6302 за против въздържали се приема се. Докладчика 6303 за против въздържали се приема се. Изменение Конечна Ферейра 6338 за против въздържали се приема се. А, извинете, отхвърля се. Отхвърля се. Докладчик 6305 за против въздържали се приема се. Изменение на Конечна и Ферейра 6341 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение на докладчика 6304 за против въздържали се, приема се. Изменение на докладчика 6306 за против въздържали се, приема се на докладчика 6307 за, против, въздържали се, приема се. На докладчика 308 за, против, въздържали се, приема се. Изменение на Ривази 6336 за против, въздържали се, отхвърля се. Конечна Ферейра, изменение 6343 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6345, конечна Ферейра, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6346. Конечна Ферейра за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6349 на Наги за. Против. Въздържали се. Приемат се. Изменение на Холвейни 6350 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение на капуто 6352 за, против, въздържали се, отхвърля се. можем да гласуваме амблок доклад измененията на докладчика до 63.13 за, против, въздържали се, приема се. 6337 на Ривази за, против, въздържали се, отхвърля се. на Гиголт Екал 6335 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6314 можем да гласуваме амблок до 19 6319 за против въздържали се приема се измен, е Вилмот Макеван Интвелт 6347 за против въздържали се приема се 6348 изтеглено Гал Холвени 6351 кой е за против въздържали се Отхвърля се. Изменението Каденбах за против. Въздържали се. Приема се. Изменение на докладчика 6320 за против. Въздържали се. Приема се. Конечна Ферейра 6339 за, против, въздържали се, отхвърля се. На докладчика 6321 за, против, въздържали се, приема се. 6322 на докладчика за против, въздържали се, приема се. 6340 конечна Ферейра за против, въздържали се, отхвърля се. 6030-23-24 може да ги гласуваме заедно за не, извинете, казва докладчика, ще ги, ще ги доклуваме по-отделно. 6323 за, против, въздържали се, приема се. 6324 за, против, въздържали се, приема. 6342 Конечна Ферера за против въздържали се, отхвърля се. М блок можем да гласуваме от 6342 до края. Не, добре. Няма. 25-то. 6325 за против въздържали се, приема се. 6326 за, против, въздържали се, приема се. 6327 за, против, въздържали се, приема се. 6328 за, против, въздържали се, приема се. 6329 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6330 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6331 за. Против. Въздържали се. Приема се. Така. А сега Cominciamo con eh, l'emendamento 1. Chi è a favore? Сега преминаваме към становището. Изменение първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение второ за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение четвърто. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето за против въздържали се отхвърля се. Изменение пето за против въздържали се отхвърля се. Изменение шесто за против въздържали се отхвърля се. Изменение седмо за против против, въздържали се, отхвърля се. Извинение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 се оттегля, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, Възтържали се, приема се. Изменени 14 от две части. Първа част са против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. Изменени 13 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Вото финале. Окончателно гласуване. Електронно гласуване, моля гласувайте. Avete votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Има гласа в повече за НП. Моля двама колеги от НП да извадят карта си за гласуване. Добре, всичко вече наред. Край на гласуването. Приема се. Continuiamo. Продължаваме с гласуването. Както казах преди малко, Ръководните насоки за изслушването на кандидатите за комисари предвиждат изпращането на три писмени въпроса за всеки кандидат-комисар и нашата комисия трябва да изготви тези три писмени въпроса. А както знаете, процедурата за разпределяне на ресорите на кандидат-комисарите закъснява. Затова и на заданието на координаторите взехме решение да предложим на комисията да ни делегирате тази, тази задача, т.е. да делегирате на координаторите задачата да подготвят тези писмени въпроси. И сега ще ви помоля да гласуваме дали сте съгласни за тази процедура. Моля, гласувайте за. Против. Въздържали се. Добре. В такъв случай приемаме с голямо мнозинство това предложение. И така преминаваме към следващата точка от дневният ред. trattazione della eh, posizione del Consiglio eh, daremo Става въпрос за представяне на позицията на съвета относно възможността за държавите членки да ограничат или забранят отглеждането на генномодифицирани организми на тяхна територия. И веднага давам думата на италянското председателство на съвета, която който ще ни представи позицията на съвета по тази тема, след което ще преминем към разискването. Имате думата. Благодаря ви, господин председател, и добър ден на всички. Най-напред бих искал, да, бих искал да ви благодаря, господин председател, и на всички членове на вашата комисия за тази възможност да представим съдържанието на общата позиция на съвета по една тема, която поне за нас е от първостепенна важност. Директивата за възможността на, за държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия – е едно от законодателните, един от законодателните приоритети на италианското председателство. И се надявам на ползотворно сътрудничество с вас, като тук се обръщам най-вече към госпожа Райс и докладчите в Сянка, като целта ни е да постигнем съгласие възможно най-скоро по общата позиция на съвета беше постигната след години на блокаж в съвета и най-накрая успяхме да намерим един компромис, който да е приемлив за всички. За целта гръцкото председателство положи много усилия и благодарение на постигнатото от тях ние успяхме да изготвим един компромисен текст, който да е приемлив за почти всички държави членки, 26 от е, държавите членки гласуваха за. Основната цел на този законодателен акт е намирането на добро равномесие между задължението за запазване на общата система, а от друга страна да се даде отговор за, на общественото мнение и необходимостта от по-голяма гъвкавост, както и взимане предвид на различните национални, регионални и местни особености. Някои от тях са свързани с селскостопанската политика, но има и други фактори. И така с много усилия успяхме да изготвим този компромисен текст. Както вече казах, основната ни цел беше даване на повече гъвкавост на държавите членки, съответно принципа на субсидиарност. Но според нас принципът със субсидиарност ще бъде и водещ принцип за Европейския парламент при изготвяне на неговата позиция на първо четене. А относно специфичните елементи, заложени в позицията на съвета, ще се опитам да ви ги изложа накратко. Какво е нововведението от страна на съвета? На първо място е механизмът за доброволно излизане от системата на два етапа. От самото начало се стремим към гарантиране на максимална правна сигурност. И така, с помощта на Европейската комисия дадена държава членка минава през Европейската комисия, за да поиска от подателят на искане за разрешително запускане за разглеждане дадена култура да ограничи своето искане до определена територия в рамките на Европейския съюз. И така първата стъпка е постигането на един вид, един вид мълчаливо съгласие от страна на подателят на заявлението и от самото начало се изменя географският обхват на, евентуално, на искането за разрешително. Ако обаче подателят на заявлението не се съгласи с това искане, държавата членка все пак трябва да има възможност да ограничи отглеждането на съответното геном, на съответен геномодифициран организъм на своя територия. Вече казах, основната ни цел е гарантиране на правна сигурност за всички заинтересовани страни, но тук се позоваваме на определени ограничаващи условия или форс-мажорни условия. Европейската комисия ни представя неизчерпателен списък с такива изключителни обстоятелства, на които могат да се позоват държавите членки, за да ограничат или забранят отглеждането на даден генно модифициран организъм в нашата обща позиция на съвета. Цитираме различни такива примери за мотиви, мотивация, като например мотиви свързани с селското стопанство, социално-економическите последици или опасността от заразяване на други култури с ГМО. А, също така е важно да а, отбележим една разпоредба, която беше добавена в последният момент на преговорите и тя позволява в, в, в края на процеса на издаване на разрешен, разрешително държавите членки все пак имат възможност при появата на нови обективни обстоятелства да ограничат или дори да забранят отглеждането на съответното ГМО. в съответният случай, дори и след приключване по процедурата за даване на разрешително, дадена държава членка все още има възможността да ограничи и забрани отглеждането на съответният организъм. А като тази разпоредба отговаря на позицията на Европейския парламент, прията на първочлетене относно преходните разпоредби които ще се прилагат в преходния период преди влизане в сила на законодателният акт. Ние се надяваме той да влезе в сила възможно най-скоро. Освен това, съветът взе решение да запази правното основание, избрано от Европейската комисия в началото, като взе предвид, че гарантиране целостта на единния пазар е една от основните цели на този законодателен акт. И накрая последният ни коментар относно самият характер на правния на законодателният акт. Както виждате, съветът реши да промени вида законодателен акт. Първоначално Европейската комисия предложи регламент, но след задълбочено разискване с съвета, е, Европейската комисия взе решението да предложи директива вместо регламент. И според нас директивата е подходящият е, вид законодателен акт, защото говорим за един инструмент, който трябва да дава възможност на държавите членки да взимат решения. Тоест това не е законодателен акт, който ще се прилага пряко на стопанските субекти. И затова решихме, че е по-добре да спрем директивата през регламента. Какво ни чака от тук насетне? Ще изпратим официално позицията си на Европейския парламент преди следващото ви пленарно заседание, т.е. преди 15 септември. И по този начин ще започне процедурата на второ четене. Както вече казах, за нас, за италянското председателство, това е много важен законодателен приоритет, но ми се струва, че и общественото мнение ясно показа своят интерес към тази тема, защото тя наистина вълнува цялото общество, както с стопанските производители, така и потребителите. И затова ние смятаме, че сме длъжни от политическа гледна точка да действаме възможно най-бързо. заедно с госпожа Рис и всички докладчици в Сянка се надяваме на ползотворно сътрудничество и постигане на съгласие и на споразумение по това досие преди края на годината. Благодаря ви още веднъж на вас, господин председател, и на цялата комисия за тази възможност да ви представим съдържанието на тази обща позиция на съвета. Желая на всички ви ползотворна работа. Благодаря, госпожо Вентурели. Благодаря за информацията и представянето на позицията на света от името на италианското председателство. Сега трябва да си организираме начина на работа тук и аз ви е, предлагам да направим два тура на коментари, два кръга. Първо комен... координаторите и докладчиците в сянка и след това, който пожелая да се изкаже. В края на първия тур ще дадем отново думата на представителката на съвета, за да ни отговори на въпросите, ако имате такива. Сега давам думата на госпожа Рис. Тя е докладчик от парламента и ще може да ни коментира. Мога ли да взема думата и да и не само да, да задам два въпроса или просто трябва да се огранича с два въпроса? può tranquillamente parlare eh, rappresentando... Спокойно да, да... Спокойно може да, да кажете каквото има да кажете. Няма, няма проблем. Разбира се, задайте и въпроси на италианското председателство, тъй като са тук. Благодаря, господин председател. Аз направих един първоначален анализ на цялата процедура и затова имам да дам няколко повед, няколко обяснения, не само да задам въпроса, защото просто като че ли този, тази тема набъбна с времето. Така, благодаря първо на а, италианското председателство. Благодаря и за възможността, че можем да зададем въпроси на съвета и комисията, защото има много разнопосочни мнения и становища в Европа по този въпрос. Има много очаквания, има много различни ам, изисквания, които са много строги, много точно определени. Същевременно беше необходимо да се деблокира цялата ам, ситуация. Трябва да се стигне някаква хармонизация между процедурите за даване на разрешаване, както и процедурите за забрана. Италия знае за какво говоря, защото националните съдилища са се обръщали много често към Европейския съд по този въпрос, така че благодаря на моята група, която ме натовари с този доклад, който бе предварително подготвен от Корин Лепажа. Благодаря за сътрудничеството, защото благодарение на това успяхме да направим крачка напред и то по повечето теми и проблеми и се, и се и ще се надявам, че ще постигнем мнозинство, консенсус, особено на второ четене, ако наистина искаме да оставим нашия отпечатък и да вървим напред. Но парламента е, искаше е, да отбележи разликата и несъгласието си е, относно списъка, защото в общата позиция списъка е така е, много загладен, много е, не, некатегоричен. В е, пър, първа, първоначалния вариант имаше много по-точно и ясно разпределение, възможно, възможността да се използват различните процедури и а, бяха описани така наречените научни аргументи, които почиват на научно-изследователски резултати, също така юридическата база в парламента. Насто, настояваше на това госпожа Вентерлу наблегна на намерението да се премина от регламент към директива, но задаваме си въпрос защо. Да, наистина директивата улеснява транспонирането, но какво може да му да мотивира подобна промяна или подобно предложение, просто чисто, чисто формални а, признати, защо да не запазиме а, юридическата основа 192, защото в крайна, в крайна, е, в крайна сметка, ако трябва да се оправдае по някакъв начин забраната, то аргументите могат да почиват на 192. Е, в, е, бих искала да знам какво а, е, има предвид комисията под, а, е, когато а, е, говори за отделени или определени а, цели? Каква, каква е, какъв е подхода? Какво е, а, какъв е начин на виждане това? Може би, е, може би сме на кръстопът, може би тръгваме по нов път, но а, каква ще бъде тази нова правна основа? Знам, че е подобна правна, правна основа или правно основание се а, прилага в областта на биоцидите. Знам, че има вече някакво начало, но по, как, по, по, по какъв начин ще бъдат проведени преговорите? Каква ще бъде първата фаза на а, преговорите? Знам, че примерно Франция не, не иска да води преговори с съответните предприятия, които искат разрешение и така нататък. Така че бих искал да знам какво, какво ще представлява тази първа фаза и по какъв начин комисията смята, че може да играе роля, каква ще бъде ролята на на комисията. Като че ли нещата са много неясни и така сме малко объркани в момента. Кол, колкото до условията, до кръстосаните проверки и така нататък. Връщам се към заглавието на директивата и нашата цел. В крайна сметка целта е да можем да разрешиме на държавите членки, когато желаят, да могат да забраняват е, отглеждането на ГМО. Така и слушах е, госпожа Вентура, която каза, че в, в, в, е, в, във втората фаза втората, втората фаза може да бъде е, използвана само ако сме минали през първата фаза на преговорите. Така че питам, може ли втората фаза която в крайна смеше беше краягълния камък, т.е. тя почиваше на научни аргументи, на научни резултати и изследвания, може ли тя в крайна сметка да бъде оставена на страна и да не бъде взета под внимание? И още два члена. Ще бъда много кратка. Защо? защо парламента не се произнесе по един основен въпрос за е, съвместното съществуване на е, отделните култури. Тук не става дума за подробности, тук става дума за основен въпрос. Могат ли раздел, отделни, е, различни култури да бъдат в близост, защото в крайна сметка има много тежки последици за традиционния начин на отглеждане, за традиционните култури и за биокултурите. Така че ще, ще пра до тук. Има много въпроси всъщност, които бих могла да задам и бих с удоволствие бих и, и, и коле, въпросите на колегите и обяснението на съвета и комисията. Е, е е, Благодаря. Това беше добро, добър увод към дебата и сега давам думата на останалите докладчици в Сянка. Господин Костингер, НП. Благодаря, госпожа, извинете. Благодаря. Благодаря и на италианското председателство за представенето на компромисите. Много отдавна чакаме това. Госпожа Рис е, каза, че от 2011 година парламента зае съвсем ясна позиция. Ако погледнете гласуването, е, то ясно показва, че в Европа има желание да има една много е, ясно разписана система за правата за засаждане на ГМО. приехме и други законодателни текстове. И е ясно, че в Европа все повече се надигат гласове против ГМО. А, многонационалните компании реално искат да монополизират пазара на семена в Европа. Затова ние трябва добре да помислим как ще действаме. Според мен компромиса е не най-доброто решение. Докладчикът изложи вече моментите, в където ние искаме да бъдем по, текста да бъде по-ограничителен. Във всички случаи постигнате значителен подобрение. Европа е за това да действаме с малки е, стъпки, малък, постепенно. Чухме и е, гласове, които твърдят, че заявленията за разрешение, разрешение и процедурите реално отварят е, пътя за засаждане на ГМО и мисля, че трябва малко да внесем пояснения по този въпрос. Парламента постави ясни изисквания за економически съображения и там е, въпросът е изключително важен за малките страни трябва ви е, сигурност, трябва ви ни правна сигурност, особено на по-малките производители. Защото е, гласовете, които се надигат, са все по-енергично настояващи да бъде регулиран този въпрос. Надявам се, че на второ четене ще е, минем достатъчно бързо. Е, също имаме много разнобой в позициите, много е деликатен въпроса. Ние трябва да излезем с ясна позиция. Не трябва да забравяме, че има е, страни, които не желаят да допуснат ГМО в техните замеделия. Благодаря, госпожо Костингер. За социалистите, господин Патион. Няколко думи след е, позицията на председателя на съвета докладчика за социалистите и демократите, аз е, в качеството си на, на такъв искам да кажа, че става дума за една изключително важна тема, която занимава цяла Европа днес. Също така трябва ясно да кажем, че решението взето от Европейския съвет от юни миналата година е един важен етап. Там се правят предложения да има правна сигурност за тези страни членки, които искат да ограничат или забранят ГМО на техните територии. Тук нашия докладчик отлично очерта този въпрос – дава се възможност в бъдеще да бъдат превеждани нови съображения, политически, економически, екологични и така нататък, за да се предотврати смесването на тези продукти с други земеделски. В момента парламента трябва да преведе в конкретно измерение те, този опит на съвета да излезе с насоки за решение. Текстовете трябва да бъдат подобрени, за да и за това трябва да минем през един абсолютно реален процес на второ четене, за да можем, след е, като минем през съответния триалог и вземането на решение на съвета, да прокараме нашите предложения, които е, не бяха изцяло приети е, и не са отразени изцяло в решението от 2 юни. Така че за нас е важно да настояваме да има една солидна правна основа за ограничаването на ГМО от страна на тези държави, които желаят. Също да не се спъват и е, компаниите, които се занимават с биотехнологии. Това също не трябва да забравяме. Също така трябва да търсим и гаранции за правата на тези страни членки, които искат да развиват този отрасъл. Ние като социалисти и демократи задаваме някои въпроси, имаме известни предложения. Е, ще ги представим от днес нататък. Днес имаме среща с докладчика госпожа Риси, и останалите докладчици в Сянка. Примерно да имаме нови съображения в преамбюла, които да дават възможност на страните членки да а, забраняват а, ГМО без да се поставя на националното решение а, под въпрос в Европейския съд. Също така трябва да установим една система за а, а, отговорност и обещетения ако са, бъдат нанесени щети от е, посеви с ГМО. Също така трябва да се направи оценка на риска от съответния Европейски орган за безопасност на храните и тази оценка трябва да бъде направена преди извеждането на пазара на определен ГМО продукт. Е, Корин Лепаш е, отбеляза този момент. Там има така вакуум, празни места, които не са запълнени в е, законодателството. В е, решението от 2 юни Именно има този пропуск и ние не би следвало да се въздържаме да поставим този въпрос при второто четене, за да можем в края на краищата да търсим тази правна сигурност и то е, още по-засилена за да можем и да тласнем при второто четене текста в посоката, която ние искаме. Благодаря. Благодаря на господин Перньо. Сега колегата от Зелените. Благодаря. Мисля, че съвсем са уместни коментарите, направени от госпожа Рис. Е, съображенията за правната основа е много важна. Защо съвета всъщност не взе е, поред вид предложението на Европейския парламент, запитам. питам. Ние имаме ясна резолюция по въпроса и смятам, че трябва да получим ясно обяснение, защо тя бе пренебрегната. Също въпрос трябва да се разглежда в по-широк контекст. Господин Юнкер на 15 юли е, изказа съвсем ясна позиция по въпроса. Той каза, че процедурите за даване на разрешение за ГМО трябва да бъдат преразгледани. Това каза господин Юнкер. Също така е напълно известно, че в съвета в момента има мнозинство по въпроса. Нека да не забравяме това. Много е важна и по-общата картина в съвета няма мнозинство, извинявайте, които за позволяване, за това да се даде позволение някои ГМО продукти да се появят в Европа. И също така това е част от едно общо по-широко усилие да се наложат позициите на някои страни е, членки е, в съвета. Страните в момента не се съпротивляват толкова много, защото знаят, че те могат да, ги, да забранят тези е, растения на национално ниво. И ако се върнем към подхода да се ренационализира политиката по отношение на ГМО, трябва да направим така, че да се отчитат съображения за социално-економически импакт, обществено здраве, биоразнообразие и така нататък. Да не забравяме и тези съображения, когато темата стигне до съвета на министрите. Също така, причините, които карат страните членки да откажат отглеждането на ГМО, трябва да бъдат достатъчно основателни. Безпокоим се, че решенията на съвета в такъв смисъл не, не почиват на здрава правна основа. Не можем да позволим страните членки да бъдат въвличани в съдебни процеси от производителите, ако няма достатъчно твърди правни основания за подобна забрана. Трето, Има решение на министрите за околна среда от декември 2009 година и то трябва да бъде прилагано. Когато то беше взето, се сложи много голям акцент на въпроса колко са важни екологичните проучвания преди вземането на подобно решение. Ние искаме да подадем изменения на първо четене в този смисъл, защото те са от ключово значение, ако реално искаме да отчетем въздействието на подобни продукти върху други растения и животни. Биотехнологичните е, компании ще бъдат ангажирани, разбира се, в процеса на изготвяне на това предложение, така че ние няма да се обърнем само към гигантите, които произвеждат ГМО земена. А, също има предложение да има възможност за изключение на тази забрана за две години, но въпросът ми е защо за две години. Това също е ключов момент. Друг основен проблем е, е за заразяването на други растения с ГМО трансгранично. За момента тази тема не е разгледана. Ние трябва да я поставим в дебата. Ние, зелените, не сме съгласни с предложението на съвета и няма да го приемем. Ние настояваме да се спази компромиса, който толкова трудно бе постигнат на първо отчетене и искаме да ви припомним и изявлението на господин Юнкер от 15 юли. Очакваме предложението, но ще продължим да настояваме да си остане е, предложението на парламента от първо четене. Всичко това ще се появи в е, изменения от наша страна, които ще ви е, подадем. И накрая очакваме с удоволствие да работим с госпожа Рис и докладчиците в сянка. Благодаря за Гуе, господин Болен. Госпожа, извинете. Благодаря. Искам да попитам, може ли малко повече да ни говорите за оценката на риска? Там тези нещата трябва да бъдат подсилени, трябва да се направи оценка и за въздействието върху здравето и биоразнообразието. Според мен това е важно. Няколко коментара по позицията на съвета. Абсолютно приветствам факта, че те макар и след три години тръгват с предложение, но текста е слаб и има много пропуски в правна гледна точка. Е, така че по отношение на ефективността на мерките сме доста обезпокоени за това как държавите ще могат да вземат решение дали да ограничат или забранят е, ГМО на тяхната територия. Това решение не се взема лесно и за това предложението трябва да бъде абсолютно издържано в правно е, гледна точка. Е, трябва да се направи така, че да не могат към дружествата да, да съдят държавите в съда. А защо страните членки решават да забранят дадени продукти и когато те решат да направят това, те трябва да се обърнат към съответните биотехнологични компании да ограничат предлагането на подобни продукти. Така че ние трябва да настояваме да има да действа принципа на предпазливостта а не да прехвърляме задължението за доказване на биотехнологичните компании, които имат интерес. От правната основ... основание трябва да се промени е, на член 192 а не 1.4, защото трябва да има и също е, легитимни съображения за забрана на ГМО на национално ниво. Друг проблем е, е заразяването с ГМО. Това не е обсъдено достатъчно, така че макар, че страните членки да бъдат е, да успеят да забранят е, тези продукти, ако страните в съседство с тях ги отглеждат, трябва да се търси начин да се ограничи заразяването. Така че трябва да има достатъчно голяма зона на преход на преходни посеви между две гранични страни, ако едната отглежда ГМО. И е, приветствам предложението на съвета, но за мен то е само първа стъпка. Има доста проблеми с е, текста от съвета и се надявам, че в е, бъдещите дни ще успеем да ги коригираме. Председателят, благодаря. За момента още седем души искат да се изкажат. И е, ще им дам думата и след това ще дам отново думата на представителите на съвета и на комисията за отговор. италианскому за... Госпожа Петерле, благодаря. Господин Петърле, извинявайте. Благодаря на италианското председателство. Сега, след няколко години, вече положението е малко по-добро, но мога да кажа, че в Словения тази тема беше ключова и преди изборите, и след изборите. Дори по време на Оспелската си не бях оставен на мира в такъв смисъл. Темата е изключително важна за обществото, може би една от най-ключовите теми, които занимават в момента хората. И аз лично съм отглеждам пчели и съм много наясно с проблема. Сега преговаряме за споразумение за свободна търговия с щатите и това прави проблема още по-важен, защото има подобрена прозрачност, но няма достатъчно правна сигурност, както отбелязаха и колегите. Мога да кажа, че съм съгласен с всички тези безпокойства. А като слушам притесненията на гражданите, оставам с чувството, че а, фермерите, които отглеждат ГМО, като че ли априорно получават права да, да отглеждат тези е, организми в определени е, области, а тези, които не искат, всъщност имат проблеми. Т.е. те трябва да излязат с е, ред съображения, защо не искат да се отглеждат ГМО. И не смятам, че трябва да се подхожда по този начин. Мисля, че трябва да има ясна позиция за ролята на науката. Но ако хората се противопоставят на нещо, и науката не може понякога да ги убеди. Може би техните съображения са и рационални, но за политиците те също, са също толкова важни. И господин Дестая съвсем правилно посочи, че ГМО не се отглеждат в затворени пространства, на открито и въздействието им за момента, особено дългосрочното въздействие, не е още отчетено от науката. Примерно за заразяването на други е, растения и така нататък. Така че трябва да имаме предвид какво искат гражданите, трябва да имаме правото да кажем не и трябва да има възможност за решение на европейско ниво. Напълно а, съм против да се върне темата на национално ниво. Тя трябва да остане европейска, трябва да защитаваме а, околната среда на европейско ниво. Също така искам да разбера кои са а, темите, които или моментите, които италианското председателство очертава като проблематични от правна гледна точка. Господине председниče. А... Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, едно нещо е сигурно – повечето европейски граждани не искат да се отглежда ГМО в, на територията на техните страни. Ние не можем да, се, да затваряме очи пред това, така че трябва да подпомогнем държавите членки да могат да взимат решения за забрана, ако искаме наистина да чуеме гласа на нашите избиратели. На територията на повечето държави членки е разрешено отглеждането на ГМО, забранено в други. На лице са слабости в системата, така че ние трябва да вземеме всички мерки за избягване на проблемите, с които се сблъсквахме до сега и в бъдеще. Държавите те членки трябва да имат възможността да забранят отглеждането на ГМО на техна територия. Това е желанието на гражданите. Така че така че искането за отглеждане на ГМО от страна на производителите трябва да бъде поставено под много строги правила. Така че смятам, че предложението трябва да бъде изменено, за да може да отговори на реалните нужди. Благодаря, господин председател. От 15 години обсъждаме ГМО и наистина има предложения за, против и така нататък. Мога да кажа, че аз самата не съм убедена все още каква, коя е най-добрата позиция. Аз самата съм специалист в тази област и по принцип би трябвало да гласувам против на основата на тези аргументи. Обаче, този текст, този документ може да би подстрекал държавите членки да вземат решение. Защото до сега сме свидетели на това, че държавите членки не набират смелост да вземат категорично решение. За това, може би, би било целесообразно да се появи директива, директива, която да накара държавите членки да кажат да или не на ГМО. Защото до сега е, те прехвърляха отговорността към Европейския съюз, казваха, че това от е, е областта на компетенции на Европейският съюз и по този начин избягваха да поемат отговорност и да отговорят директно на гражданите. Директивата 2008-18 ще бъде ли променена и нещата ще се променят ли наистина? Държавите членки ще вземат ли решения, тези, които са решили, ще отхвърлят ли отглеждането на ГМО? За сега повечето държави членки като че ли не са за. А от друга страна, Знаеме, че гражданите, населението на Европа в голямото си мнозинство се противопоставя на отглеждането на ГМО. Защо? Защото до голяма степен те не знаят за какво става дума. Има въпрос. има и убеждения, има и лично отношение, има и много политически съображения. Както вече казах, аз съм а, експерт в тази област и затова а, а, за мен нещата са малко двусмислени. От една страна имаме директ. Имаме документи, процедура за получаване на разрешение, но веднъж получено разрешението има много други въпроси, които не са намерили решението си. Какви са последиците за околната среда, за животните, за е, хранителната верига, за хората? И списъка на мотивите за отхвърляне, за отказване на разрешение ми се вижда малко странен. А, този списък е изработен от а, съвета, защото в крайна сметка трябва да съществуват достатъчно. аргументи в директива 2000, в регламент 2011-18 и ако не се променят правилата за съставане на списъка, ще има много нерешени въпроси. Държавите членки са решили да приемат директива, а не регламент. А, тук също имам известни съмнения – ако разполагаме с директива, то какви ще бъдат какви ще бъдат а, аргументите и какъв ще бъде текст. Дали по този начин няма да създадеме пречки за вътрешния пазар? И а, няма ли да има противоречие между директивата 18-2001 и пречките, които ще бъдат пред... на които ще, с които ще се сблъска вътрешния пазар. Същевременно няма ли и а, известни ограничения на свободата на производителите. Но в крайна сметка, разбира се, ако, едно, ако една държава реши да забрани, ние не можем да се противопоставим. Но аз лично просто не знам а, как, какво, какво отношение ще взема по въпроса. Господин Явор. Новите правила имат за цел да засилят националния суверенитет и да дадат възможност на държавите членки да забранат или разрешат отглеждането на ГМО. В сега, както и а, защото в миналото имаше много проблеми и а, беше трудно да се забрани, да се намерят аргументите, да се забрани а, отглеждането на ГМО на открито. Сега има аргументи за и аргументи против. А, но с новия регламент ние ще позволим на държавите членки да приемат едни по-опростени процедури. Въпросът обаче е можем ли да защитим нашите граждани, които не желаят ГМО, като забраним отглеждането на подобни култури на територията на дадена страна членка. С забраната обаче няма да се постигне необходимата или а, е, очакваната безопасност, желаната безопасност, защото в крайна сметка кул... културите не спират а, е, и а, не, не, не, няма бариера на границата между две страни. И а, е, в крайна сметка последици от отглеждането на тези култури могат да бъдат констатирани в съседна държава членка, която е въвела забрана. Така че, ако ГМО се отглежда в дадени държави членки, тези, тези ГМО ще бъдат предложени на вътрешния пазар и нищо не може да забрани продажбата на продукти, съдържащи ГМО. Забраната ще бъде само за а, производството или отглеждането на тези култури, т.е. регламента няма да гарантира защита на гражданите, безопасността на гражданите. Дори не е е сигурно дали ще има задължение да бъде обозначено присъствието на ГМО на етикетите. Тоест, под потребителите от страни, които са забранили а, отглеждането на ГМО, ще бъдат също така потенциално жертви на последиците, както и другите. Така че струва ми се, че ако разрешим на държавите членки да избират а, свободно, нещата няма да а, се развият, няма да направиме необходимата крачка напред. Струва ми се, че трябва да помислиме, да, да помислиме следното. Възможността държавите да забранат отглеждането на ГМО би довело до а, желаните резултати ще е възможно само ако се въведе допълнителен контрол, има допълнителни проверки, ако дейността на агенцията на ЕФСА бъде много по-стриктна. В противен случай ние не постигаме нищо. Унгария, Унгария се бори непрекъснато срещу отглеждането на ГМО какво ще стане? Ние ще забраниме отглеждането на култури ГМО, а същевременно в, в страната ще бъдат внасени продукти съдържащи ГМО и резултатът ще бъде същия. А колкото до страните, които разрешават ГМО, трябва да има много повече контроли и много по-добро много по-добра оценка на риска. Благодаря, казва председателя госпожа Петина. Е, Благодаря ви. Аз бих се надвала, ако съвета и комисията можеха да достигнат до общо съгласие за пълна забрана на ГМО. Това ми се струва напълно логично, тъй като е доказано, че ГМО имат негативни последици върху биологичното разнообразие и че дори заплашват някои видове с изчезване, което от своя страна заплашва цялостната стабилност на екосистемите и хранителната верайка. Освен това, ам, някои от кемиокултурите са с а, патогени, което е неетично. И е неетично, според мен, също така да се иска разрешение за подобен вид организми. С радост мога да заявя, че Харватия Харватска е държава, в която не се отглеждат никакви ГМО култури, защото такова е решението и на производителите, и на потребителите. И никой не бива да поставя под въпрос този наш избор, защото ако се позовем на принципа за защита на свободното движение на стоки, по този начин се поставя въпрос нашето решение – а нашето решение защитава биологичният суверенитет на нашата страна. Как можем да се защитаваме, ако съседите ни решат да отглеждат ГМО организми? Никой не може да даде отговор в това ваше предложение. Кой може да възпре вятъра или пчелите да пренасят ГМО култури на наша територия. И какво ще се случи, ако нашите култури бъдат заразени с ГМО, подобни щети не могат да бъдат изплатени и компенсирани с пари. Европейския съюз може да запази своята позиция на екологично уравновесен континент и решението наистина е в наши ръце. И като представител на Харватска бих искала да кажа следното. Ако настоящото предложение ако това приложение бъде прието в настоящият му вид, ще призова съседните ни страни да подкрепят моето предложение, а именно за въвеждане на зона без ГМО и а, тази забрана да се приложи на територията на всичките наши страни, като по този начин се гарантира биологичното разнообразие в страната. Думата има Мишел Ривази. Благодаря господин председател. Аз се радвам, че италянското председателство възприема това досие като приоритетно. Но се питам какво всъщност е положението в момента потребителите като цяло са против отглеждането и потреблението на ГМО. С тази процедура, която е напълно недемократична, се опитваме да, да предпазим Европа от навлизането на ГМО. Ако обаче погледнем какво се случва по света, като видите какво се случва в Аржентина и катастрофалните последици от употребата на ГМО и това, което се случва в Съединените щати, т.е употребата на ГМО вече е станала напълно необратим процес и този процес е напълно несъвместим с хората, които искат да развиват био стопанство. Председателят Юнкер заяви, че процедурата за разрешаване на ГМО е недемократична. Така че нека да преразгледаме най-напред самата процедура за разрешаване на ГМО. Ясно е, че ако има квалифицирано мнозинство на държавите членки и ако не се постигне такова квалифицирано мнозинство, на практика Европейската комисия решава против позицията на държавите членки, които са против ГМО. И целият този процес определено е недемократичен. На второ място говорим за санитарните рискове и рисковете за здравето. Агенцията за безопасност на храните нееднократно беше критикувана поради наличието на конфликтни интереси в, е- в екипите, които работят в ЕФСА. И след като излезе доклада, с който е ясно, че има опасност за здравето на плоховете, които са били хранени с ГМО царевица, това е доклад, който вече не може да бъде успорен, а се оказва, че ЕФСА е правил тестовете си в за прекалено ограничен период от време върху тези плахове. Освен това, тестовете се правят до голяма степен в лабораториите на Монсанто, което е абсолютно неприемливо. И на трето място, аз искам да има и социално-економическа оценка на употребата на ГМО. Погледнете какво се случва в страните, които използват ГМО. На първо място виждаме, че има приватизация на семената, пълнен срив на местното селскостопанство и в крайна сметка от економическа и продоволствена гледна точка няма никакви предимства в сравнение с страните, които не използват ГМО. Така че моля ви, нека да направим на такава оценка, която никога до сега не е правена за ГМО. А сега се връщам до компромисното предложение на съвета. И аз съм съгласна с колегите, че на този етап ако дадена страна откаже, трябва да сезира комисията, която да се обърне към предприятията. Има подобрение да сравнение с първоначален текст на Европейската комисия. Но това, което вие предлагате на практика е правно неизтържено, защото ще, сигурно ще бъдем атакувани от, между... от Световната здравна организация. А не да подигнем и въпроса за трансатлантическото споразумение, ако то бъде сключено и ако се приеме системата за арбитраж, Мусанто ще започне да атакува отделните държави и тези административни стилища ще искат огромни компенсации. Какво тогава ще, какво ще правим в този случай? Това ще има преки последици върху отказът на дадена държава членка, тъй като тази държава членка ще може да бъде а, атакувана в съда от частни компании. Така че Фредерик е, Райс, и е, аз напълно и се доверявам и следа своята позиция, аз смятам все пак, че с тази нова ем, процедура ще бъдем унеправдани ние потребителите, тъй като няма да имаме необходимите гаранции, че не потребяваме ГМО. Така че нека наистина да направим една истинска оценка на риска и една социално-економическа оценка на употребата на ГМО. Но нека преди всичко да сложим защитата на потребителите и да гарантираме принципа за, на превенцията, защото в противен случай ще загубим прекалено много. Сега думата има Петър Лиси. Благодаря ви, господин председател. Бих искала на напред да помоля колегите да останат малко по-умерени и да проявят малко повече гъвкавост при преговорите с съвета. Вече представихме настоящите правни разпоредби. Обсъдихме ги и преди изборите, но трябва да не забравяме следното – Ако се стигне до второ четене, в НЕП много колеги стъпват факта, че има редица производители, които искат да развиват ГМО производство и които се оказват унаправдани. Чуха се твърдение, че нямало достатъчно етикетиране. Това е абсолютно не отговаря на истината. И в а, различни държави членки има много ясни разпоредби, като в Италия, в Германия, например. Аз а, си спомням скорошната ни среща с един от министрите и договореността, че трябва да се етикетира всичко, е, всяко съдържание над 0,9. Е, така че, моля ви, не дайте да твърдите подобни неща. Има много ясни разпоредби относно етикетирането. А сега настоявам настоящата правна рамка, ако не постигнем споразумение с е, съвета то всяка, всяко предприятие има право да иска разрешение, ако разполага с съответната научна обосновка. И това означава също така, че ежедневно съда ще трябва да излиза едно също решение, а именно да казва на всяко предприятие, че ГМО може да се отглежда или не може да се отглежда във всяка държава членка. Знам, че въпросът наистина е много сложен и независимо какви са нашите лични убеждения, знаем, че има много държави членки, които не искат да се обръщат тези култури. И е, съответно е логично да оставим възможност за налагане на забрана от страна на държавите членки. парламента му отне години да излезе със своята първа позиция. Спомням си безкрайните срещи с колегите и с представителите на държавите членки. действително беше изключително трудно да се постигне компромис. И ако сега отново се връщаме към основните принципи и искаме пълна забрана на ГМО, мога да ви гарантирам, че няма да постигнем никакво решение. Така че, моля ви, умолявам всички колеги, особено тези, които ще участват в преговорите и особено госпожа Рай Рис, да не забравя този факт и действително да подходят по-прагматично към въпроса. Моля също така и докладчите в сянка да запазят своят прагматичен и гъвка подход, за да постигнем някакво решение. Проблема не е чак толкова голям, колкото го представят разликите ни с съвета не са чак толкова големи и мисля, че доста бързо можем да постигнем някаква съгласие. И накрая думата му госпожа Пилара Юза. Благодаря, господин председател. Не възнамерявах да се изказвам. Напълно съм съгласна обаче с господин Петър Лиза и господин, е, госпожа Сомер. Дебата разгаря и емоции, надхвърля чисто академичните констатации. Безопасността за ГМО продуктите се гарантира още с производството им и няма никакви доказателства какво какви биха могли да бъдат вредните последици. ЕФСА изготвя проучвания на посредством независими учени, не хора от Монсанто или други. Те имат съответния опит, има и задължения за етикетиране, И може би има забранени ГМО в страни, в някои страни, но ако забраним изцяло присъствието на ГМО, примерно ще има голям проблем с растителните фуражи. фуражите се изготвят на базата на генно модифицирана соя. А хората съдят тези продукти, защото те са много устойчиви и носят печалба. Председателят. Е, дебатирахме малко по-дълго, отколкото се предвиждаше, но темата си заслужава вниманието. Сега давам думата на комисията. и нека да чуем тяхното мнение. Господин Бодле, благодаря, господин председател. Много, много е емоционален дебат, както винаги, когато става дума за ГМО. Искам все пак да кажа, че комисията е напълно удовлетворена от работата на гръцкото председателство по темата, защото досието бе блокирано от 4 години. Всъщност предложението бе направено юли 2010. И трябваше разбира се, да постигнем известни компромиси, за да може този текст да озрее и да стигне до съвета. Искам да подчертая, че това предложение за нас в края на краищата предоставя една юридическа сигурност и научна такава и сигурност за защита на потребителите. И то на по-добро ниво, отколкото в момента. В момента, както стана ясно, съществуват някои предпазни клаузи от страните членки, но те не са юридически издържани и е, са отхвърлени от националните съдилища и от върховните съдилища на национално ниво. И господин председателя на комисията Барозо във втората си програма за комисията искаше да се даде възможност на страните членки да вземат сами решения, да не е комисията, да, която да взема решение за всички страни членки. Това предложение има предимството, че предоставя на страните членки, които не желаят да отглеждат подобни растения, осигурява за тях юридическа сигурност. Пет страни членки всъщност отглеждат ГМО в Европейския съюз а огромна част от членовете не искат. И тъй като юридическата сигурност не беше достатъчно стабилна в миналото, в момента излизаме с предложение за много по-засилена такава сигурност, както на ниво Европейски съюз, така и на международно ниво. Тук имаше критики оправени към ЕП, ЕФСА. Разбира се, винаги може да се намери нещо, за което да бъде критикувана ЕФСА. Но в последните години ЕФСА направи огромни усилия да реши проблемите си с конфликта на интереси. И научната оценка за ГМО в Европа е най-строга в сравнение с Африка, Бразилия и други страни тук е, изследваме растенията в период от 5 до 10 години и се правят научни е, оценки, които са изключително стриктни. Разбира се, винаги можем да търсим и по-доброто, но е, по тестовете за токсичност, за съответните периоди от време за определен брой дни. Сега вече минаваме към тестове за токсичност в рамките на две години и така нататък. Тоест, нашите методи за контрол са най-добрите в света. А що се отнася до защита на потребителите, ЕФСА твърди, че с настоящите методи не съществуват рискове за потребители. Защото ако има рискове, е, няма да бъде е, разрешено отглеждането на тези растения. Има си система за етикетиране, е, за да може потребителя да прави своя избор и на пазара няма е, ГМО продукти за човешка консумация. Това чухме и госпожа Юзо. Е, ГМО се използва преимуществено за отглеждането на домашен на, на добитък. Е, за животните няма риск от консумацията на тези продукти, а потребителите могат да направят избор дали да купуват продукти, които съдържат, които са от животни ползвали ГМО или не. А що се отнася до трансграничното заразяване, може, ако искате, можем да говорим в един момент за мерките за контрол в този смисъл. Също искам да коментирам а, комен... тук изказалите се за фаза тази фаза не бе предложена от комисия. От комисията това бе е, въведено като понятие, за да се е, деблокира е, блокажа в съвета. Първо се предвиждаха две паралелни фази, а след това се реши те да бъдат последователни. Т.е. ако мине фаза 1, ако тя не се не сработи, се преминава към фази, фаза 2 първа фаза има предимството, че се изяснява е, ситуацията между две е, така, страни по един, е, така да кажа, доброжелателен маниер е, по, посредством сътрудничество на комисията. Е, процедурата, разбира се, ще трябва да бъде разписана в подробности. Комисията в момента не възнамерява да бъде преговарящото лице или посредника между е, компанията, която иска да отглежда подобни растения и страната членка. За момента комисията е, е своего рода така, фактор, предаващ в добра воля позицията на страната членка, която не желая да, раз, да преговаря с определена компания и позицията на съответната компания. И всички се надяваме, включително и дружествата, защото те не искат да влизат в конфликти. Ние знаеме мнението на потребителите за ГМО на европейско ниво. Много вероятно е дружествата да се съгласят да се минава през тази процедура през фаза 1. А ако тя не сработи, се минава към втората фаза, където трябва да се предоставят юридически обоснования за отхвърляне на правото да се отглеждат подобни култури. Тук трябва да има и ясни съображения от екологичен характер. Ако има нови научни доказателства, свързани с околната среда, с риск за човешкото здраве или за здравето на животните, е, включително на насекомите, т.е. пчели и други, всичко това ще бъде предоставено като доказателства на ЕФСА страните членки няма да се очаква да вземат мерки за околната среда на базата на научни доказателства, преди те да бъдат оценени от ЕФСА. А други съображения от екологична гледна точка също могат да бъдат използвани като мотиви в такъв смисъл – е, примерно е, за да се запази пейзажа или определени хабитати или е, екосистеми. Това естествено ще бъде разгледано в подробности, а във всички случаи, ако има нова научна информация, ЕФСА следва да направи съответните проучвания. за преди да измени е, вече е, публикувано или взето становище. Това е, господин председател, което мога да кажа по предложението. Във всички случаи имаме желание е, да бъде одобрено предложение, предложението достатъчно бързо от вашата комисия от парламента на второ четене, за да можем да излезем с един текст, който да бъде прият относително бързо. И е, за да приключа, ако мога да е, коментирам предложението, което бе направено по отношение на новата позиция на председателя на комисията господин Юнкер. Това е действително една нова позиция от негова страна. Ние ще трябва да я е, доизясним, поясним, защото тук се явяват едни нови елементи за а, е, това да се отчете и мнението на нашите съграждани относно а, е, ГМО. Е, земеделието в момента зависи изключително много от вноса на подобни ГМО продукти и ако е, не може да се е, използват подобни фуражи за отглеждане на крави или птици, това ще има сериозни економически последици. Така че това е едно огромно е, политическо решение с, с огромно значение и ще трябва и парламента да изкаже своята позиция. Но ние с бъдещия комисар и с председателя на комисията Юнкер ще разработим тази нова политика по отношение на ГМО. Това е, което мога да ви кажа за момента. Благодаря. Доктор Подле. Благодаря. Следващия. Госпожа Вентурели. Благодаря, господин председател. И благодаря за този изключително интересен дебат. Аз е, си водих бележки и запълних 9 страници. Отбелязах си всички ваши въпроси и по-общите, и по-специфичните. И смятам, че в хода на преговорите ще можем да отговорим на голяма част от вашите запитвания. Бих, бих, му, бих могла да отговоря на някои от тях още сега, дори. А, тъй като става дума за въпроси, които бяха неколкократно зададени. А, е, някои от вас се възмущ... възмутиха от реглам... регламента, свързан с първата фаза и възможността за опт-аут. Става... става дума За а, възможността да бъде въведена правна сигурност още в началото на процедурата, след като съответни предпри... съответното предприятие поиска разрешение. Става това всъщност не, е, не са преговори по същество. Предприятието може да откаже и тогава се минава към втората фаза. Но ако предприятието не реагира, то от самото начало смят има а, гаранции за правна сигурност, за ограничение полето на действие и така нататък. Много от вас а, призоваваха за повече гъвкавост. Но ето това е гъвкавостта. Предвиден, предвидели сме тези а, инструменти за гъвкавост, с които ще ни позволят по-бързо преминаване към последващи фази. До сега, разбира се, сме се сблъскали с някои проблеми и целта на предложението не е да се измени коренно цялата система за издаване на а, разрешения, но Разбира се, нещата зависят от председателя Юнкер, от бъдещата комисия, от инициативите, които, които ще поеме комисията. Но ние като председателство смятаме, че трябва да предприемеме инициатива още сега и да дадем възможност на държавите членки да а, действат. Този текст, който вие така рязко критикувате, е прият от 27 държави членки. 20 или 21 държави членки се противопоставят на а, производството на ГМО, но трябва да разполагат със съответните правни гаранции проследихме дебата с голям интерес и ще можем да продължиме да обсъждаме и правната основа, гаранциите, съсъществуването на традиционни култури и ГМО. Знаеме, че парламента има много строго определени позиции по въпроса. Колкото до списък, аз не мога да се произнеса, но този списък в крайна сметка остава отворен точно, за да може да бъде, да, да има възможност за много по-голяма гъвкавост. И а, целта е да помогнем, да спомогнем и държавите членки да намерят решение на проблемите, с които се сблъскват в момента, така че се надявам, че ще можем да намериме почва за добро сътрудничество и ще работим с госпожа Рис и другите. Колеги, благодаря на госпожа Вентурели. Не знам дали докладчика иска да отговори на съвета. Но раз, имайте предвид, че разполагаме с много малко време. Благодаря, госпожо докладчик. Искам само да ви кажа, че че на 9 октомври ще обсъждаме на, на 14 срок за внасяне на изменението, е, гласуване през ноември и е, през януари предложението ще бъде внесено в пленарна зала. Е, много сме закъсняли. Можеме помолихме следващият колега да отложим неговата точка за следобеда, след, след разговора с комисарите, но той идва от Люксембург. И трябва да обсъдиме стратегията по алкохола, така че набързо ще разгледаме тази точка. И давам думата на колегата Уилмот, която предложи тази инициатива, както след това ще дам думата и на комисията. Много ви благодаря. Бих се радвала, ако хората напуснат залата тихо, защото темата наистина е много важна и е жалко, че нямам да разполагам с повече време, за да я обсъдим. Vi prego di fare silenzio per consentire alla collega e poi alla Commissione. Благодаря ви да не пуснете залата тихо, за да може колегата и комисията да могат да се изкаже спокойно. Много ви благодаря, господин председател. Темата, както казах, наистина е много важна. Всички сме неясно за сегашните последици за здравето на алкохола. Постигнахме много голям напредък от послед... с последната стратегия с алкохола. Моля колегите да запазят тишина, докато представим тази важна тема. Posso chiedere al Consiglio Мога ли да помоля представителите на съвета да обсъд, продължат дискусията си извън залата, за да можем ние да продължим с нашата работа. Благодаря. Все още няма предложение за нова стратегия относно алкохола. Никой не е вижда, все още не е видял този, тази, това ново предложение. Няма и гаранция, че ще има такова предложение, въпреки натиска, който се оказва от страна на държавите членки и парламента. Ако има нова стратегия, тя ще бъде от 2016 година, последната изтече през 2012 година, а какво ще се случи от днес до 2016 година. Аз ще се уверя, че парламент ще започне работа по своята резолюция незабавно, за да може парламента да продължава да оказва натиск върху съвета и комисията в тази област. На второ място докладът относно етикетирането на алкохол в рамките на регламента за етикетиране на хранителните продукти отново беше отложено. За разлика от етикетите за млякото, с плодови, сокове и други подобни, не съдържа информация за съдържанието на калории и друга подобна базисна информация. А, знаете, че една чаша алкохол много често може да има същото съдържание на захар, като пар, парче шоколад. Ще помоля да получа отговор на тези въпроси. Председателят, благодаря ви. Още двама колеги са поискали думата, за които ще изслушаме Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Аз искам да направя няколко коментара. Стратегията за алкохола, предишната стратегия успя да постигне известен успех и затова би трябвало да продължим да надграждаме над нея. Не бива да губим вече постигнатото през предишната стратегия. Смятам, че също толкова важно да признаем, че подход, който е, е универсален за целия Европейски съюз, е неприемлив. Трябва да признаем, че съществуват културни разлики, дори и национални особености и те трябва да бъдат взети предвид. Бих искал също така да кажа нещо, няколко думи за етикетирането на алкохола, защото потребителите не разполагат с необходимите информации и няма как а, те имат такова право по отношение на съдържанието на калории, например. Ето защо по отношение на новата стратегия трябва да гарантираме, че тя съвпада с, с националните стратегии на държавите членки, води до обмен на най-добри практики, води до конкретни положителни резултати. Смятам също така, че към момента не постигаме очакваните резултати, въпреки целият натиск, който е оказва Европейския парламент. Затова се надявам да постигнем много бърз напредък, за да може тази важна тема отново да излезе на дневен ред. Благодаря ви. Думата има колегата Шуица. Благодаря ви. Последния път вече взех думата относно стратегията за алкохола. И наистина много съжалявам, че все още не сме започнали работа по новата стратегия. Предишната стратегия изтече през 2012 година и наистина съжалявам, че не работим още по новата стратегия. Надявам се да започнем работа възможно най-бързо. Да, съществуват културни разлики, трябва да ги вземем предвид и трябва да го сторим възможно най-бързо. Въпрос за етикетирането също е важен. Обозначаването на калориите е много важно. Фактът, че чаша вино съдържа също равнище, същото количество калории като шоколада е важна информация. Трябва обаче да признаем и разликите между културните традиции на държавите в Северна и Южна Европа. Някои възприемат алкохола за хранителен продукт, но в много държави има проблеми с зависимостта от него, особено сред младите хора. Затова трябва да се адаптира подхода към тези културни особености. Благодаря ви сега давам думите на представителите на Европейската комисия която, която ще ни осведоми за намеренията на комисията по отношение на Европейската стратегия за алкохол. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Благодаря ви, че ми дадохте думата на толкова късен етап и а, бих искал в отговор на да спомена, че след като чух коментарите на членовете на вашата комисия, искам да бележа, че впечатлението ви, че нищо не се е случило от 2012 година насам, може би не е напълно основателно. Защото изготвихме оценка на стратегията и тази вътрешна оценка приключи миналата година, през 2013. И стигнахме до едно много интересно заключение – и то е, че средствата и инструментите, които бяха приложени в рамките на стратегията през 2016 година, се смятаха за уместни за постигане на набелязните цели. Но основният проблем продължава да бъде, че въпреки всички усилия, които полагаме, все още се сблъскваме с много сериозни проблеми. Така че най-напред може би трябва да инвестираме повече във вече съществуващите инструменти и като вземем предвид, че целите поставени през 2006 година все още са валидни, то трябва да работим заедно с държавите членки и с заинтересованите страни, за да гарантираме постигането на резултати. Ето защо да не ще работим с комисиите и националните власти в държавите членки, за да набележим областите, в които трябва възможно най-бързо да се предприемат мерки. И заедно с тях работихме в продължение на няколко месеца по един план за действие, и а, те ни казаха кои според тях са областите, в които иска да се постигне по-бърз напредък. Също така, през същия период от време предоставихме финансова подкрепа за съвместни ден, действия между държавите членки, за да разгледат а, различните инициативи, по които могат държавите членки да обединят своите усилия в бъдещите си действия. И смятаме, че всички тези съвместни дейности И това ще ни позволи да преценим дали стратегията, която беше определена през 2006 година, е достатъчно добра рамка за по-нататъчната ни дейност. Така че днес не съм в състояние да ви кажа дали ще има нова стратегия или не, но мога да ви уверя, че работим съвместно с държавите членки, за да намерим правилният път напред, независимо дали това ще бъде стратегия или не. А, също така, трябва да отбележа, че улесняваме и дейността на държавите членки при изготвяне на един документ, който да определи по полето на действие и по този начин държавите членки да придобият по-ясна представа какво евентуално, как евентуално може да изглежда нова стратегия, защото ако искаме нова стратегия, то тя трябва наистина да има нови елементи. В противен случай говорим само за подновяване на вече на предишната стратегия. И в заключение мога да кажа само, че с радост ще се върна отново във вашата комисия, за да ви представя евентуалните резултати от ам, преговорите и в момента, в който документът бъде готов, с удоволствие ще ви го представя и него. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Думата има докладчика. Много ви благодаря, господин председател. Аз лично смятам, че това не е задоволително. Очевидно е, че Европейският парламент им, има, иска стратегия за бъдещето и това, което ни отговаря Европейската комисия, не е задоволително. Поискахме още миналата година, все още нищо не се е случило, а има много възможности за подобряване на стратегията. Трябва да се разгледат препоръките на държавите членки, трябва да, поглед, да разгледаме възможността за въведене на минимални цени трябва да се разгледат ограниченията за рекламиране, включително и да се разгледа увеличаване на средствата, които се инвестират в научно-развойна дейност за борба с последиците от употребата на алкохол. Или казвам с две думи, ясно е, че Европейският парламент иска да се вземат конкретни мерки за изграждане на нова стратегия. Това, което Европейската комисия ни, ни предоставя, не е задоволително. Така че ще се радваме, ако в един момент се появите с конкретни предложения, а ни казвате просто не се притеснявайте, работим по въпроса. Съжалявам. Благодаря на Европейската комисия за направеното изложение. Парламента ще обсъди въпроса и ще излезе с позиция по въпроса на едно от следващите заседания. Още веднъж благодаря на комисията и ще се видим отново с членове на комисията в 3 часа.